Заседанието е прекъснато на 10 септември. Отново е открито. Протоколът, протоколите и протоколите от заседанието от 10 септември са на лице. Има ли